Okay, colleagues, can I bring the meeting? Колеги, започваме заседанието. Може да ви изненадам, но тази сутрин времето не ни притиска. Единственият проблем е да ви задържа толкова дълго, че да не си изпиете кафето преди края на заседанието. Е така, Съобщение на председателя. Решения от заседанието на координаторите. 14 ноември, 25 ноември. На 14 ноември. Предложението за регламент. Член 219 от учредителния договор и други законодателни актове за законодателна процедура с право на преглед. Решението на координаторите беше докладчиците по комитологията Алка Драуи и неговия колега да продължат да бъдат докладчици. <clears throat> Въздухоплавателния пакет, говорихме с съведа, реши се да се пише до съвета, като се каже, че комисията е готова да започне преговори за предложението за нивото на шума, стига да е готов съвета да обсъди правата на пътниците. Комитология. 26 бюлетин от ноември. Реши се на следващото знание да се обсъдят мерките за ограничаване на шума от железопътния транспорт. След това вчерашното стане на координаторите. Имаше представяне от а, звеното за въздухоплавателни а, въздухоплавателен транспорт. Говорихме за черния списък. Отбелязахме си какво мисли комисията. Чай, моля. Решихме, че ако до петък 29 няма възражение, писмото ще бъде изпратено на Европейската комисия. Търговското споразумение е САЩ и избиране на докладчик за туризма. Председателят бе избран като постоянен докладчик по темата. Комитология. Решение отбелязахме бюлетина от 28 ноември. Нова версия на проекто писмото по комисията правни въпроси за законодателството за омнибус и хармонизацията му с Лисабонския договор. Петък, 29 ноември, крайен срок за подаване на коментари. 12 часа на обяд. Точка разни. Обсъдихме препоръките за второ четене за тахографите. Ето това се случи на състоянието на координаторите. Доволни ли сте? Много благодаря. Ще си завъртя малко чая да ми се разтвори захарта, преди да премина към гласуването по доклада на господин Карло Фиданца Разгръщане на инфраструктура за альтернативни горива. got the cards. Can we just do... Моля да извадите картите си за гласуване, тестово гласуване. Моля, изпробваме системата, гласувайте. Гласуваха ли всички? Всички ли гласуваха? Е, сега вече наистина гласувахте. Край на гласуването. Поздравления на НП. Този път няма няколко души в повече, които да гласуват за тях. Well, that... Това само доказва,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 I know it's compromise 4. It's finding it compromise 4. Компромис 4. Проти... За, против. Въздържали се. Приема се. These are the kind of votes I like. Compromise 5. Those in favor? Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Compromise. 6. За против, въздържали се, приема се. Шеса нов. Изменение 3, 4, 2. и 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 341. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 55, 342, 5, втора част, 56, 62 и 72 заедно. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 343 на господин Тейлър. За. Против въздържали се, електронна проверка по 343. Моля гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се, приема се. 59, 60, 61 за. Против. Въздържали се, приема се. 344 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но електронна проверка. Everybody voted Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. на господин Тела, 345 за, против, въздържали се, отхвърля се 63 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. Добре, 41 ли е сега? Да, 41 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 65 и 347 за. Против. Въздържали се, приема се. 66 за. Против. Въздържали се, приема се. 350. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. 351. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 351. Моля гласувай.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 против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 10 на докладчика за, против, въздържали се. Електронна проверка, тъй като не е ясно, моля гласувайте по изменение 10. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 94 на Билбао за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 пада. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 13 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за,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 16 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 17 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се.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 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички са гласували. Край на гласуването. 145 2 се отхвърля. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 като допълнение за. Против. Въздържали се. Приема се 25 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега предложението с измененията. Моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30 за, 7 против, няма въздържали се. Приема се сега законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Пак 30 за, 7 против, няма въздържали се. Приема се поздравления на докладчика Фиданца. Преминаваме към гласуването за решението да се влезе в много институционни преговори. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Същия резултат. 30 за, 7 против, няма въздържали се. Приема се. Много ви благодаря. И сега стигаме до края на сутрешната сесия. Искам да ви припомня, дами и господа, че днес след обяд, преди всички да си тръгнете, искам да го кажа. Имаме обмен на мнение с господин Бренер от Евроконтрол, след това има размяна на мнение с координаторите. Другите четири координатора се опитах да ги убедя, че трябва да говорят малко по-кратко. След това за пристанищните услуги моля депутатите да се върнат в 15 часа да не а, закъснявате, защото е много неприятно само председателя да е тук, а вас да ви няма. За докладчите в сянка, за железопътния пакет а, ще бъдем те тук. Ако искате да останете, да поработите, можете да останете. Закривам заседанието до днес след обяд. Благодаря.